приключен. Е Гласуването ще бъде проведено утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка. Изявление на съвета и на комисията свързано с справяне с епидемията от диабет в Европейския съюз. Този дебат ще бъде проведен в присъствието на господин Вамен от съвета и господин Пибалкс от комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми дами и господа. Благодарен съм, благодарен съм на парламента за организирането на този дебат и за привличането на вниманието към този важен въпрос. Искам да благодаря на съпредседателите госпожа Шалдемозе, Саймон Басел, Мариса Батиес за тяхното лидерство. Искам да благодаря и на членовете на работната група, занимаваща се с диабета. Всички работиха неуморно, за да изготвят доклад, който да включва последиците от това заболяване – диабет. В Европа има хронични болести, сред които и е диабета. И това е една болест, която засяга семейството, близките и обществото като цяло. Необходим е нов и координиран подход освен това и засилено сътрудничество. Най-голямото предизвикателство в тази връзка възниква от факта, че ние живеем все по-дълго, обаче не живеем достатъчно здравословно. Това означава, че все повече европейци заболяват от диабет и други хронични заболявания. Последиците са очевидни. Много млади хора работят, за да плашат високите разходи за лекуване на диабета. Диабетът е една от най-често срещаните хронични болести. Около 30 милиона души в Европейския съюз са заболели от диабет. Тази цифра ще нарасне с 4, до 40 милиона до 2300 година. Около 10% от бюджета за здравеопазване в Европейския съюз се разходва за директното лекуване на диабет. 80 милиарда евро е сумата за здравни услуги и това и не включва лекуването на свързани с диабета болести. По-настоящем диабета не може да бъде нито излекуван, нито да бъде спряно неговото развитие. Освен това, не може да се елиминират и ефекта от дългосрочни последици. Диабета трябва да бъде съпътстван с превентивни мерки, с образователни кампании и научно-изследователска дейност. Превенцията може да е много ефективна. ефективна. Съгласно СЗО, диабет тип 2 включва между 85 и 95% от случаите на заболявания от диабет. Необходими е, са промени е, в е, храненето, в живота на гражданите, така че да се избегне това заболяване. На първо място държавите членки трябва да предприемат мерките, защото на европейско ниво компетенциите са ограничени. Но това не означава, че ние е, сме не ефективни. През 2010 година комисията проведе проучване, свързано с хроничните заболявания. Трябваше да се очертаят възможностите за лекуване и за предотвратяване на хроничните болести. Ние работим в тясно сътрудничество с съответните заинтересовани страни. Освен това ще изготвим и документа, който включва резултатите от проучването. Очаква се този доклад да бъде изготвен следващата година от съответните органи на съвета. Ще използваме а, нашето председателство, за да придвижим този въпрос напред, доколкото е възможно. Този въпрос ще бъде засегнат а, на срещата на върха на здравните министри в а, Дания. Друга тема, която ще бъде засегната на конференция, организирана от датското председателство на 11 и 12 април, обхваща темата, свързана с даването на, на права на пациентите. Политици, членове на правителствата, здравни експерти и други заинтересовани страни ще бъдат представени на този форум и датското правителство с горо ще подкрепи този форум. Целта е не само да се съберат експерти от различни области. Освен това, ще се подкрепи процеса на установяване на причините за заболяване от диабет. Уважаеми господин председател, господин комисарио, дами и господа, полагат се усилия да се откликне на предизвикателствата, свързани с хроничните болести. Има много страни, които допринасят към тези усилия, но повече трябва да се направи. Дискусията ни този след обяд и резолюцията, която ще се гласува утре, ще ще допренесе за това да се подобри информираността на гражданите по този въпрос. Благодаря ви, господин председател. Господин Вамен, благодаря ви. Сега господин комисар има думата. Господин председател, уважаеми депутати, господин министър, искам да благодаря на парламента за ангажимента му да подобри живота на хората, страдащи от дебет. Европейската комисия споделя вашата загриженост, защото диабета води до големи страдания за заболелите от диабет и техните семейства. Ние трябва да се справим с причините, водещи до диабета. Европейската комисия цяло подкрепя вашия призив към държавите членки да разработят стратегии, свързани с физически упражнения, диета, за да се като превенция за тип 2 диабет. Не всички случаи на диабет могат да бъдат предотвратени, но когато говорим за диабет от тип 2, знаем, че причините са затластяване, липса на физическа активност. Има увеличаване на случаите на затластяване в Европейския съюз. Всяко четвърто дете в Европа има наднормено тегло, т.е. има повишен риск от това да развие диабет от тип 2. Комисията насочва усилията си към основните причини, водещи до диабет, а именно затластяването, липсата на физическа активност. Европейската комисия изготвя стратегия за храненето и физическата дейност, за да подкрепи националните усилия за предотвратяване на заболявания от диабета. Ние насърчаваме обмена на опит между държавите членки, съвместени подходи, координирани действия, подходи, които да са съвместно формулирани за използване на основни съставки, да речем като солта. Освен това, насърчаваме партньорите в обществото да предприемат действия, свързани с храненето, физическата дейност. Включваме и организациите, които се борят срещу заболяването от диабета. Работим с производителите на храни, с медиите. Освен това, работим и с рекламните агенции. Искаме да мобилизираме усилията в тази област. Чрез научните изследвания в Съюза ние финансираме от страна на комисията с 340 милиона евро научните изследвания в тази област. От 2007 година повече от 207 милиона евро бяха посветени на изследвания, свързани с диабета и затластяването. Ние Искаме чрез научни изследвания да се разгледат по-общо въпросите, свързани с храненето. Искаме да има по-здравословен начин на живот за европейските граждани. В селскостопанската политика Европейската комисия осигурява всяка година плодове и зеленчуци за милиони ученици чрез специална програма. Освен това, ние подкрепяме инициативи като е европейски насоки за физическа дейност. В сферата на аудиовизуалните медии комисията се опитва да намали рекламите, насочени към децата, свързани с храненето. Финансираме и действия чрез програмата за здравеопазване, за да се работи от страна на държавите членки за превенция на диабета и да се наблюдават епидемиите на диабет. Специално внимание се отделя на диабета сред младите хора, особено децата. Комисията е убедена, че рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания – може да доведе до пробиви в превенцията и лекуването на диабета и в по-доброто разбиране на взаимодействието между диабета с останалите заболявания. Вашата резолюция призовава комисията и държавите членки да продължат работата след срещата на върха в рамките на ООН по незаразните заболявания. Искам да ви информирам, че комисията вече започна процес на размисъл с държавите членки и заинтересованите страни, за да се набележат области, където може да се постигне повече на ниво Европейски съюз. Господин председател, уважаеми депутати, господин министър, Европейската комисия има силен ангажимент за борба срещу диабета и в подкрепа на държавите членки в управляването на борбата срещу диабета. Ние внимателно ще проучим вашата резолюция и исканията ви за предприемане на допълнителни действия. Комисията е съгласна с Европейския парламент, че е необходимо да се направи повече за, срещу диабета, особено за предотвратяване на това заболяване сред децата и малолетните, за да могат те да водят пълноценен живот, да се предлага добра диагностика и лечение, за да се сведат до минимум осложненията и да се сведат до минимум рисковете. Европейската комисия вярва, че може да допринесе повече, като се фокусира върху предизвикателствата, които са общи за повече заболявания, като например затластяването, вместо да разглежда всеки проблем по-отделно. Ние искаме да се разглеждат хроничните заболявания по-цялостно. Имаме холистичен подход и затова ги предпочитаме този подход пред конкретни стратегии. Комисията отчита факта, че резолюцията призовава Европейската комисия да разработи и приложи специална стратегия за борба срещу диабета сред младежите. Искам да ви уворя, че като насочваме вниманието си върху рисковите фактори и като подкрепяме държавите членки, комисията може и ще продължи да играе своята роля в борбата срещу диабета. Благодаря ви! Благодаря, господин комисарио. Искам да кажа на всички участващи в дебата, че в 8 часа трябва да бъде прекъснато заседанието. Дори ако не сме приключили с тази точка, сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Започвам господин Босотио. Моля. Благодаря. Вече две години работим за това да се проведе тази дискусия тук и да обсъдим такава резолюция. Много съм горд заедно с колегите, които работихме по този въпрос. Има 32 милиона граждани, които са засегнати от диабет. Още 2 милиона страдат от диабет и други осложнения. 50% от диабетиците дори изобщо не знаят, че са диабетици. Аз не съм лекар, но зная, че сме изправени пред много сериозен проблем. Поради тази причина избрахме да обсъдим този проблем днес. Живота на милиони граждани е заложен на карта. Трябва да работим заедно, за да се опитаме да намерим ефикасни решения. Обикновено се казва, че е много скъпо решаването на този проблем, но не мисля, че това е вярно за диабета. Ако контролираме диабета днес, ще спестим бъдещи разходи утре. Поради тази причина датското председателство заложи това като приоритет. И за това искаме Европейската комисия да излезе с стратегия за диабета и да насърчи държавите членки да излязат с национални стратегии. Госпожа Шал Демозе има думата за минута и половина. Tak for det, herr formand, også tak til kommissæren og til благодаря. Благодаря на председателя и на комисаря и на представителя на съвета. Правилно беше това, което казаха, че трябва да се предприемат по-интензивни мерки за справянето с диабета. Милиони хора е, вече са заболели от диабет и още 32 милиона са с е, заболяване от диабет в начален стадий. Беше казано, че по отношение на диабета тип 2 могат да се предприемат превентивни мерки. Радвам се, че вие сте на мнение, че повече трябва да се направи. Трябва да се борим и с последиците от диабета, трябва да бъдат проведени повече проучвания, за да могат гражданите да са в състояние да живеят и по-добре, след като бъдат предприяти мерките. Добре е да се събират данни за диабета и за други заболявания, така че да се проследи този процес и да се види дали е постигнат успех след прилагането на политиките. Радвам се, че съвета пое ангажимент да се занимае с тази тема, но най-важното е ам, това което трябва да направят държавите членки, а именно да приведат в действие националните планове. Благодаря за вашия ангажимент и за това, че се застъпвате за европейските граждани. Благодаря за вашето изказване. Госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател, господин председател. Спря а, часовника that the danish presidency as well as parliament where of course we also have Имаме и датско влияние в парламента и подкрепяме този конкретен фокус върху диабета. Факта, е, че 10% от разходите в здравната система отиват за това е достатъчен. Началото на диабет 1 в тинейджери е много рязък. Диабет 2 обаче много често не се диагностицира, докато не са преминали няколко години, което може да доведе до всякакви видове осложнения, заболявания на сърцето, на бъбреците и така нататък, които са много скъпи и оттам идват и високите разходи. Както каза комисаря, не всеки вид диабет може да бъде предотвратен. И тези 10-15% имат диабет 1, дори бебета могат да го получат. Един хоризонтален подход игнорира тип 1 има две основни е, обяснения за това, че не се действа спешно. Защото хората си мислят, че с диабет може да се живее, само трябва да се внимава с храната, няма да се умре от това, но има такива, които почиват от диабет, а голямата част пък почиват от страничните ефекти, които споменах. Втората причина за липсата на действие е пред предразсъдък. Един вид мързелив сте и за това. А, и затова е необходимо да има един общ подход към всичките тези причини. Е, имаме нужда от много повече и трябва да го кажем на комисията и трябва да притискаме комисията да разработи една стратегия за диабета под формата на препоръки на съвета. Не предприемам хоризонтален подход, а, защото той е взаимно изключващ с останалите подходи. Благодаря. От името на зелените госпожа Пропас. Благодаря, господин председател. На 15 септември 2011 година Европейският парламент прие резолюция във връзка с срещата на върха на ООН, посветена на незаразните заболявания. Тогава говорихме за нуждата от сътрудничество с съответните органи на държавите членки. През октомври 2010 организирахме среща в Европейския парламент с групи, които работят в сферата на здравето на, на сърцето. Беше подчертана също нуждата от координиране на действията и от превенция. Признаците на тези заболявания са добре известни. Затова а, решихме да имаме сега отделна резолюция за диабета. Другите не заразни заболявания, като рака, сърдечните заболявания а, и други могат също да бъдат обхванати. Благодаря. Госпожа Матиеш, последния оратор. Благодаря, господин председател. Диабета засяга 32 милиона души в Европа и е от мащаба на епидемия. Ето защо имаме предложение за отделна резолюция. За пръв път Европейският парламент разглежда този проблем. Тази резолюция е колективен труд и е в продължение на свършената работа в други, по други заболявания. Има множество смъртни случаи, свързани с диабета. Знаем, че диабетът е основната причина за недостатъчност на различни важни органи, проблеми с сърцето, с дишането. Липсата на европейска стратегия в тази област е част от проблема. Предстои ни много работа, за ранно диагностициране, за координация, за инвестиции в научните изследвания. Именно за това тази резолюция може да се разглежда като първа стъпка за сътрудничество в тази посока. Благодаря. Сега преминаваме към следващите оратори. Госпожа Мазе Кокович за една минута. Господ председник. Поз... Благодаря, господин председателю. Приветствам тази резолюция и приветствам факта, че тази тема е сред приоритета на датското председателство. Мога да кажа, че вашия подход е много позитивен, като изхождам от опита по време на нашето председателство. Това е един проблем, който е разпространен в цяла Европа. Не става само въпрос тук за лекуването на тази болест, ами за превенцията. Гражданите трябва да знаят какво могат да направят преди това и да знаят какво трябва да направят, когато са диагностицирани с тази болест. Не става въпрос само за начина на живота, за взимане на медикаменти. Е, става въпрос за промяна в ежедневните навици. Важно е, е гражданите да бъдат е, информирани достатъчно. Това ще стане възможно само когато бъдат включени и експертите. Трябва да се дадат синергии и всеки да вземе участие, всеки, който носи отговорност. Благодаря. Господин Родригес, една минута. Gracias, señor presidente. En una coyuntura de crisis económica y de recortes presupuestarios que... Благодаря. На фона на бюджетната криза, на урязване на бюджета и в здравеопазването и кризата, Фонда Принц Филип в Испания, един научно-изследователски фонд, е изключително важен. Такива фондове са важни. Имаме нужда от една обща стратегия на европейско ниво за борба с заболявания като диабета. Съвета трябва наистина да насърчи държавите членки да инвестират в научни изследвания и то да бъдат координирани тези изследвания, за да бъдат по-ефикасни. Също са необходими програми за подобряване на начина на живот и трябва да провеждаме кампании за правилно хранене да има по-добра координация на национално ниво на научните изследвания, защото тези изследвания ще подобрят качеството на живота на гражданите, които страдат от диабет, а може дори да удължат и живота им. Така че онези, които страдат от такива проблеми, тъй като са много уязвими и ние, и комисията, и съвета трябва да направим всичко възможно, за да подобрим условията за тях. Благодаря. Благодаря ви.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 10% от населението в Европейския съюз е засегнато от а, а, тази болест. Диабета предизвиква много проблеми. Бих ви помолил да започнете отново. Днес ние обсъждаме важен въпрос. Беше потвърдено, че диабетът е сред четирите най-широко разпространени заболявания в света. Това е глобален проблем. 32 милиона души са диагностицирани като засегнати от диабета. Това е 10% от населението. Има 30 милиона допълнително, които са в рисковата група. Диабета води до много загуби, не само в здравеопазването в финансирането. 10% от разходите за здравеопазване отиват за а, преодоляване на това заболяване. Ето защо е необходимо да се насочим към превенцията. Само половината от държавите членки имат адекватни стратегии, а това са първите а, стъпки, които трябва да се предприемат, да бъде информирано обществото за рисковете. Трябва да координираме действията си в политиката на здравеопазването, по отношение на научните изследвания, да работим заедно с НПО. Искам да благодаря господин Бутосил за тази резолюция, която ще проправи пътя за ефективна борба срещу това заболяване. Благодаря на всички оратори. Сега преминавам към процедурата, свързана с привличане на внимание на председателя. Кой иска да вземе думата? Госпожа Забовска. Дякуем, пан Благодаря, господин председател, господин комисарио. Тази резолюция изисква координирането на политики сред държавите членки, но не се споменава отговорността на а, отделния индивид. Ние не можем да вменим тази отговорност на, а, на отделния индивид, но ако човек води нездравословен начин на живот, е, ние няма какво да направим. Трябва да вземем предвид субсидиарността, защото здравопазването е в е, прерогативите на държавите членки. В Словакия не е възможно да се финансира е, борбата с тази болест по такъв щедър начин, по какъвто се прави в някои държави членки единственият начин е да се разпространи информация за диабета. Госпожа Юдит Маркес. Е, благодаря, господин председател, благодаря, господин министр, дами и господа. Много се радвам, че днес дневния ни ред е тази важна тема. Важно е да разгледаме целият проблем, свързан с непознаване на фактите. Около 25% от хората, които страдат от диабет, дори не знаят, че имат диабет. И това показва колко е важно да се съсредоточим върху превенцията. Също така трябва да покажем на хората какво могат да направят вкъщи. Но имаме нужда от общо и техническо подобрение. Имаме нужда от информация, която да е качена на интелигентни телефони и други видове информация и най-общо просветна кампания. Трябва да е възможно диабетиците да се тестват в къщи, дали имат диабет или не. Нужна е качествена промяна, що се отнасят от технологиите. Точно там Европейския съюз може да разработи една програма в дигиталния свят. Трябва да е по-лесно да имаме достъп до различни продукти в отделните държави. За момента все още има бариери за медицинските апарати, но ако може по-лесно да се движат, техния, техната цена ще падне, ще бъдат по-налични и ще се подобри живота на диабетиците. Благодаря, господин Буса. Стимати колеги, dacă analizăm cu atenție cifrele privind Уважаеми колеги, ако анализираме цифрите, които се отнасят до диабета, виждаме, че и тип 1 и тип 2 в Европейския съюз са широко разпространен и това изисква сериозни усилия за борба с а, това заболяване. Превенцията е най-добрата. Когато говорим за диабета обаче, често се фокусираме върху лечението по-голяма степен, отколкото върху превенцията и насърчаването на здравословен начин на живот. Сега ние разискваме програмата Хоризонт 2020. Това ни дава възможност да подобрим системата, по-добре да координираме научните изследвания относно диабета, да финансираме нужната инфраструктура. Нуждаем се от европейска стратегия, която да се фокусира върху превенцията, ранното диагностициране, информация и научни изследвания. Благодаря, благодаря господин Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τον παιδικό διαβήτη. Господин Папа Николао, извинете. Аз следях дискусията не на последно място по лични причини. Преди година и половина моята племеница, която сега е на 6 години, получи диагноза, че страда от диабет. Знам тогава колко покрусени бяха родителите. А, бащата се опита да, о, да обясни, а, че застраховката трябва да поеме и разходите за уред, който да измерва захарта. Детето тръгна на детска градина ам, и обаче имаше опити родителите да бъдат убедени да пратят по-късно детето на детска градина. В Европа все още съществуват предразсъдъци, недостатъчна информация, свързана с това заболяване. Трябва е, предвид липсата на информация, да положим усилия хората да знаят повече и тези деца, които заболяват от диабет, да могат да живеят и да растат като всички останали деца. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, господин Башка Ярослав. Важен пан председající, е, важен пан комисар. Благодаря. Разпространяването на диабета е една епидемия в цивилизованото общество. Е, Диабетът тип 2 е, представлява над 90% от всички заболявания. Той си причинява от недобро хранене и липса на физическа дейност. Възрастните обикновено се разболяваха от това в миналото, а сега вече и децата. Диабетът не е лечим все още и осложнява живота на хората до тяхната смърт. Затова мерките, които предприемаме, трябва да са по превенция. Трябва да се промени начина на хранене и да се увеличи физическата активност. Ако наложим данък върху нездравословните продукти, като например алко, както направихме с алкохола и чучуна, можем да накараме хората да се сръчат върху по-здравословни продукти – по този начин ще наберем средства, които да отделим за спорт сред населението. Има много възможности да се промени начина на хранене, хранене и комисията трябва да работи ефикасно в тази насока. Благодаря ви. Приключихме процедурата свързана с привлечение на внимание. Господин Мирослав има думата. Eh, diabetes sa vyskytuje v členských štátoch európskej únie čoraz častejšie a zasahuje životy približne thirty two miliónov občanov. Диабетът е широко разпространен в Европейския съюз, засяга близо 10% от населението на Европейския съюз. Диабетът е и причина над 300 000 смъртни случаи в Европейския съюз. Съкръщава се живота, на хората с години. Броят на заболелите от диабет се очаква да нарасне до 2020 година допълнително. Близо 10% от общите разходи за здравеопазване се насочват именно за борба срещу диабета. Разбира се, здравеопазването е в правомощията на държавите членки и всяка държава трябва да има свой план за действие, трябва да насърчава здравословния начин на живот. Благодаря. Благодаря. Ви искам да приканя представителите на комисията на съвета да кажат своите заключителни думи. Комисарят Пибалкс. Много от изказващите казаха, че този проблем е много сериозен. Важно е в тази връзка лечението да започне във възможно най-ранен стадий. Господин Папа Николао спомена ам, неща, които могат да бъдат включени в този период за размисъл. Важно е диагностицирането да бъде ефективно в европейски мащаб. Това е от изключително важно значение. Аз вярвам, че стратегията на комисията, свързана с справяне с златостяването и здравословното хранене може да бъде включена в е, този общ контекст, свързан с е, заболявания, с заболявания като диабет. Благодаря, господин комисарио. Е, и процедурен въпрос. Благодаря, господин председателю. Единственото, което искам да направя, е един въпрос към комисаря. Ами не мисля, че погрешно сте разбрали господин Папа Николао. Той говореше за нещо, което е, много добре познавам, асоциирана с първи вид. Така е, че това няма нищо общо с хроничните заболявания. То е свързано с това дали едно училище има необходимият инструментариум да се справи с специфичните изисквания на едно заболяло от диабет дете. Например, да измерва неговата захар, да може да поставя инжекции. Е, говорите за хронични заболявания. Изобщо не разбирате конкретните потребности на диабетиците, особено тип 1 и този вид при децата. Господин комисар, искате ли да отговорите? Ако ви правилно вие разбрах, искам да кажа, че тук не се изключва диабета. Като цяло трябва да се ам, засили засилят мерките, свързани с информирането на гражданите. Няма две мнения по въпроса. Нека да, да обсъдите темата на двустранно ниво по-нататък. Сега давам думата на председателя на съвета. Herr formand, ærede medlemmer af Europaparlamentet, хер комисар. Уважаеми депутати, господин комисар, благодаря ви много за този важен и, по мое мнение, отличен дебат – Очевидно е, че трябва да насочим вниманието си върху диабета и върху другите хронични заболявания. В държавите членки, на ниво комисия, както и тук в Европейския парламент. Бих искал да благодаря на изказалите се. за това, че отчитат усилията, които се полагат от датското председателство в тази област. Полша, Дания и Кипър насочват вниманието си върху тези сложни проблеми по време на датското председателство. Ние решихме да насочим вниманието най-вече върху хроничните заболявания и в частност върху диабета. Аз представлявам датското правителство и това е знак за поемане на ангажимента. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че направи възможно за всички ние да намерим общи решения за хората, които са засегнати от тези заболявания. Заедно с Европейската комисия, с Европейския парламент и с държавите членки, ние можем да осигурим по-добро качество на живота за онези хора, които са засегнати от диабет, и със съвместни усилия ние можем да предотвратим заболявания сред милиони други европейски граждани. Този дебат беше изключително важен. Разговорите ще продължат и след това. Датското председателство до края на своя мандат заедно със следващото председателство ще направи всичко, което е по силите му, за да бъде този въпрос на видно място в дневния ред на Европа. Искам да пожелая на Европейския парламент и на комисията и на държавите членки успех в тази област и се надявам този въпрос да може да намери решение в полза на милионите граждани в нашите държави членки. Благодаря ви господин министр. Благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Искам да ви информирам, че четири резолюции са внесени по тази тема. Дебата е приключен. Гласуването ще бъде проведено утре, сряда, 12 часа. Сега закривам заседанието и в 9 часа то ще бъде